как да не го аплодираме. Аз съм убеден, че господин Ламбринидис може да разчита на съдействието на Европейския парламент. Кипърските власти също така ни уведомиха, че господин Софоклиус ще замени господин Мавро Николас. Искам да го поздравя. Нека ви